на днешното заседание бих искал да изразя своите съболезнования. Съболезнования за жертвите в Гватемала. Изразявам тези съболезнования към семействата след трагедията, след един пожар в сряда в един дом за деца, жертви на насилие и сираци. Очакваме резултатите от анкетната комисия, за да разберем какви са причините за тази трагедия и евентуално да видим кой ще понесе отговорност. Със сигурност тези деца, тези юноши е трябвало да бъдат по-добре защитени. И така, както знаете, миналата седмица отбелязахме Ден на жената, Международния ден на жената. Аз държах този ден да не бъде само риторичен повод, а докато жените продължават да са обект на насилие, на дискриминация, принудителни бракове, да не бъдат допускани до пазара на труда или до а, позиции с отговорност, трябва да се борим всеки ден, за да може жените да имат гарантирани основни права. На избраното състояние на Комисията по жените подчертах